sitzung ist wieder aufgenommen. ich gebe nun das ergebnis des Възобновявам заседанието. Обявявам резултатите от първия кръг на избори за председател на Европейския парламент. 718 са подадените гласове. 35 са невалидните бюлетини. 683 са валидните бюлетини. Това означава, че абсолютното мнозинство е 342 2 гласа. Госпожа Форенца 50 гласа. Госпожа Ламти 6 гласа. Господин Питела 100 гласа 83 гласа. Господин Ребега 43 гласа. Госпожа Стевенс 77 гласа. Господин Таяни 274 гласа. Да, кайн кандидат и кандидатин. Нито един от кандидатите не е получил абсолютно мнозинство. Това означава, че продължаваме с втори тур гласуване. Предполагам, че кандидатите от първия кръг ще останат и във втория кръг, т.е. Форенца, Ламбърт, Питела, Ребега, Стевенс и Таяни. Някой от изброените колеги иска ли да оттегли кандидатурата си? Не, Тогава във втория тур ще участват всички обявени кандидати. Съгласно правилника за дейността ни е възможно преди всеки тур да се внасят и други кандидатури. Ако някой от вас пожелая да се кандидатира на втория тур, то той или тя може да го направи. wäre ihnen dankbar wenn sie ich wäre ihnen dankbar wenn sie für diese seriöse angelegenheit auch ein minimum an бих ви бил благодарен, като се има предвид сериозността на обстоятелствата, да проявите минималната необходима за това сериозност. Крайният срок за внасяне на кандидатури за втория тур е 12.30 часа. Кандидатурите трябва да бъдат внесени пред действащия председател. R00101. В тази зала могат да бъдат внесени кандидатурите. Това е бюрото на председателството. Сега прекъсваме заседанието. Ще продължим в 13.